Buenas tardes. Vamos tomando así. Добър ден. Започваме нашето изслушване по дълбоководните риби и ридни запаси. Искам да благодаря на всички, които ви доха тук, особено на нашите оратори. Очевидно това е важен въпрос, който е от интерес на много хора и имаме много какво да обсъждаме. И като сме обединили експерти от много сфери ще ни позволи да разберем по-добре предложението на комисията, така че би трябвало да извлечем колкото е възможно повече от днешното изслушване. Предложението на комисията не е мирно предложение. някой е, смята, че трябва да има забрана за дънните тралове. Е, има и неположително отношение. Както обичайно, ще трябва да свършим в 6.30, така че след като обсъдихме с координаторите си, Естествено ще започна, като дам думата на докладчика Крито Нарсени, с който ще направи кратко встъпление. След това имаме четири различни дискусии за всеки за всяко от които има двама оратори. Освен двамата оратори, на всеки панел имаме е, нещо ново, което не е отразено в програмата. Ще чуем още четири с оратори или са докладчици, които ще се намесят и ще дадат своето становище. Не знам дали ще можем да го направим в края на втория панел или в края на четвъртия панел. След всеки панел ще има въпроси и отговори към двамата оратори. В края, след четвъртото а, след четвъртия раздел. Ако имаме време, надявам се, че ще имаме време и ако се придържаме към, тема, към темите и към регламента, ще имаме открита сесия, за да може всички да споделят своето мнение, да задават въпроси. Това ще зависи от наличността на времето. И сега предполагам, че е, имате е, яснота. И сега ще дам думата на господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Ние сме тук, за да обсъдим един много характерен проблем на европейския риболов. Историята на дълбоководния риболов е а, типична за това, което се случва в европейските води. Ние не знаем колко риба има в тях и в повечето случаи се опитваме да а, намерим други места, където да ловим. И така риболовните запаси до голяма степен се изчерпаха поради експлоатацията и риболова се насочи към по-дълбоководни води в Атлантическия океан. Това бяха девствени райони, където рибата беше изобилна и това беше така доста дълго време, повече от 10 години. Дискусията а, беше а, положителна. Смятахме, че а, запасите ще бъдат неизчерпаеми, но не се оказа така. Оказа се, че това са много специални видове риби. Някои от тях живеят 100, даже 150 години и достигат зряла възраст едва след 30-та си годишнина, даже по-късно, отколкото хората, като имат също така много малка възпроизводимост. И по този начин много скоро рибите в дълбоководните райони започнаха да се изчерпват. Една от причините, поради, причините, поради които се изчерпаха тези дълбоководни видове, беше липсата на регламентиране. Например, в 2002 година на равнище Европейския съюз бяха въведени конкретни мерки, но сега, разглеждайки тези режими, можем ясно да кажем, че те бяха неуспешни и неефективни. Един от основните проблеми на достъпа в миналото е, че те не а, правят разграничение кой а, е насочил риболовното усилие към дълбоководни а, рибни видове или кой ги улавя като прилов. Липсата на данни, както и неселективна риболовна техника беше голяма част от проблема и така. Какво е предложението? на комисията по отношение, което беше внесено в парламент и което обсъждаме тук. Основната идея на предложението е следната. Да се премине от дълбоководни и дънни тралове към парагади. Като основата на това предложение е промяна на начина по който ловим риба, за да може да се лови риба по-устойчиво, за да може риболовците да продължат да, и, а, със своята дейност по-дълго време. Какви са хипотезите, които ще обсъждаме тук? Имаме а, тук група специалисти, представители на сектора и с колеги от парламента ще обсъждаме точно как може да се проведе този преход. Съществуват становища, че е невъзможно да се променят риболовните принадлежности. Например, в Канарските острови вече се използват парагади, но контраргумент е, че това ще предполага големи разходи. И ние сме се ангажирали да използваме този дебат, за да формулираме позицията на парламента и мога да е, кажа, че изразявам становището на всички колеги, като казвам, че очаквам с нетърпение вашата презентация за една плодотворна дискусия. Председателя, благодаря господин Арсенис. Сега да започнем тогава с е, първия панел, който се е, е на тема развитието на дълбоководни рибни стопанства и въздействието. И ще дам думата на първия оратор, господин Том Бластейл. Искам само да кажа, че бихме желали 10-11 минути за презентация, за да имаме време след това за въпроси и отговор. Господин Бласдейл, имате думата. Hello, thanks very much. Just... Благодаря. Аз се казвам Том Бластейл. Аз работя в комисията по опазване на природата. Аз съм член на групата за дълбоководен риболов, е наречената група WGD. Тя е една от повече от 100 групи в ISIS. Нашата цел е да оценим състоянието на 27 дълбоководни рибни запаси в сферата в региона ИСЕС. Също така оказваме консултации на Европейския съюз, регионалните организации за управление на риболова, национални правителства и прочие. Тук има малко объркване на диапозитивите. Доста от снимките и а, в презентацията ми липсват. Не знаете какво се е случило. Ще се опитам да компенсирам. Не знам какво е станало.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 на презентацията. Сега ще кача максимално бързо първа. Аз не знам, господин Бластел, не знам дали да не преминем междувременно към втория оратор, просто да сменим поредността. Adelante. Добре, ще продължа. Сега това, което искам да направя, е съвсем накратко да представя различните видове риболов, в дълбоководни прозрамства. Тук е, ще кажа какво е направила ИСС оценка на рибните запаси, както и някои от проблемите за управлението на тези риболовни запаси. Сега ще разгледам риболовните стопанства в европейските води. Тук има тралове, насочени към ам, черна риба сабя и синя малва, също така дълбоководни ам, акули. След това по-на изток в дълбок морските води на Скага рак се лови също така гренадир, малък, малка популация и в резултат на малката популация са въведени много ниски квоти. По-на юг в ферм в Португалия се лови черна риба сабя, както и а, а, редица други видове, като а, черв... северен пакел, и кръгонос гренадир по континенталния наклон на Норвегия. Го, разширяването на риболова започна в края на 80-те години на миналия век. Риболова беше нерегулиран през 90-те години. Тук можете да видите на графиката разтоварването на всички видове риби, включени в Анекс 1, в целия регион ISIS, а не само в Европейския съюз. Виждаме едно стабилно увеличение – тогава, когато беше въведен европейския регламент за тези рибни видове. От тогава уловът намалява в отговор на управлението и в момента нивото е малко по-малко от половината от това, което е било. В края на 80-те години а, Имаше едно намаляване на синята малва до края на 70-те години, ако се връщаме назад. А, черната риба, сабя, се лови вече повече от 100 години. Сега съвета на ISIS е свързан. За първи път беше, бяха дадени съвети преди десетина години, но нямахме данни за разтоварването на някои ресурси. Имахме много малко данни, биологичната информация, която имахме, беше доста ограничена ние знаехме, че много от рибните видове живеят много дълго и се възпроизвеждат много бавно. Ние дадохме съвет за повече предпазливост и за улов само на рибни видове, които имат по стойчиво развитие. Данните не са много. Това означава, че когато не може да се направят прогнозни данни, това не означава непременно, че нямаме данни да оценим рибните на запаси. Имаме данни за повечето запаси и можем да направим аналитична оценка на три вида запаси а за другите правим малко по-умозрителни заключения. Ние имаме вече данни за 27-те вида. Сега ще разгледам някои примери. Първият е свързан с, с синята малва. А, Виждате червените графики. Ако погледнете отгоре в ляво, това е същата графика, която показах преди малко. Голям улов през 70-те години и втори период на разширяване през 90-те години с постигане на пик в 2001 година, след което се намалява улова в отговор на мерки по управлението. Отгоре в дясно графиката показва анализа, който направихме. Плътната линия показва а, едно намаляване през 70-те и 80-те години. Сега а, нивото е 20 и повече процента по-низко. Отдолу а, в дясно е сходна тенденцията стръмно намаляване, с много леко увеличаване а отдолу в ляво се вижда смъртността, която е най-висока в, и около 2000-та година, след което в резултат от мерките на управлението има известно намаление, данните са сходни за с данните, което имаме за риби, които по-обичайно се ловят по-близо до брега. Заключението, че имаме добри перспективи за възстановяване. Сега виждаме тук данните за разтоварването на кръглоносия Гренадир. Отново има пик в началото на 2000, след 2000 та година и едно стръмно намаляване в резултат на режима за мерки. Тук се вижда траекторията на улова. Отдолу вляво се вижда а, се виждат данни за смъртността, която е висока в пика някъде около 2000-та година, след което намалява нивото и достига почти нивото на постигане на устойчиво развитие, но виждате една стръмна крива през 80-те и 90-те години, а сега вече има едно стабилизиране на едно по-низко равнище с леко увеличение през последните години. Това е рибен вид, който живее повече от 30 години. Тук очакваме по-бавно възстановяване. Третия пример е една от данните, е, е една от рибите, за които нямаме много данни. Това е черната риба самбия, отново пик някъде около 2000-та година, с намаляване в резултат на управляването на рибите – и риболовното усилие, особено от френската флота. Виждаме едно стръмно намаляване, след това относително стабилизиране и отново едно леко увеличение през последните години. В общата картина е, че за много от тези рибни видове, усилията за управление на процесите доведоха до намаляване и в момента биомасата е стабилна, в някои случаи се увеличава. В повечето случаи обаче не е възможно да се дават съвети за количествените цели, но там, където това е възможно, смъртността е близко до или а, до, до параметрите. За много търговските видове, вероятно, стойностите ще бъдат по-високи за някои от продуктивните видове. Това не е, е валидно само за дълбоководните видове, наблюдава се и в а, шелфа, при скат, няколко вида скат, които се олавят заедно с други видове. В дълбоководните рибни стопанства дълбоководния скат и дълбоководните акули са най-уязвими. Какви са решенията? Едно решение би било да се заложи нулево отдо. В Европейския съюз това вече е наложено за дълбоководните кули, но за съжаление това се изразява в изхвърляне на тези оловени риби, а не тяхното запасване. А, ние бихме желали уязвимите рибни видове да бъдат а, експлуатирани на определени нива. Ние може да използваме а, ограничения на а, районите за риболов, както и на риболовните принадлежности. Един друг а, вид е оранжевия а, атлантически големоглав. В началото на 90-те години имаше едно увеличаване от почти нулев улов до над 1000 тона. Този вид беше свръхексплуатиран и това е един вид, който е който живее много дълго, над 100 години. И това е пример на вида рибни запаси, от за които няма да може да се наложи устойчиво управление на рибните запаси. При Атлантическия големоглав не е възможно да се наложи управление на дълбоководните видове. Сега общите заключения са, че смъртността на търговските рибни запаси посочва едно намаляване на нивата близо до онези, които водят до устойчив риболов. В някои случаи има известно увеличаване някои от видовете растат относително по-бързо. Може да се очаква, че те ще се възстановят доста бързо. Някои уязвими видове в смесените райони са свръхексплуатирани. Може би ще бъдат необходими други мерки. За тях това са, например, акули, които се улавят заедно с другите видове. А за най- а, уязвимите видове трябва да се предприемат мерки за запазването на тези запаси. Благодаря много. Благодаря, господин Бластел. Сега даваме думата на следващия оратор, господин Филип Уивър. Не съм ви представил нашите гости. Имате го написано в а, програмата на изслушването, така ще спестим малко време. Можете да се запознаете с текста писменно, така че даваме думата направо на господин Фил Уивър. Ще ви помоля да спазите отреденото ви време, защото много въпроси а, трябва да бъдат обсъдени и това е основната ни цел затова сме се събрали, така че когато сте готов, заповядайте. Благодаря за поканата. Аз ще представя услови... Е, резултатите от е, два големи проекта на главните лаборатории, които се занимават с проучване на дълбоководните ресурси, които се е, извършват основно на дълбочина над 200 метра. Хермиони е обединеното им име. А, е, виждате как се отразява през 2005 година а, е, човешката дейност на, на океанското дъно. А, то, удивително е до каква дълбочина достига това от отражение, като например търсенето на природен газ. Това са следи от а, сонди, от положени тръби, изхвърлени отдавна а, стари въоръжения и химически оръжия. А, ние направихме една графика в опит да обобщим всички тези изследвания. Отляво виждате много ниски нива на някои от тези човешки дейности, а отдясно е, има високи параметри. Една излиза от е, мащаба на графиката. А, тя се отнася до дън, използването на дънни е, тралове причината. Първо, защото не разполагаме с пълен набор от данни, данни за да направим оценка на въздействията. По-скоро можем да се ориентираме в съпоставителен план. Виждате че ако съберем всички останали действия, дейности на човека, те не са по-високи от пораженията, които нанасят дъните, тралове. Разгледахме е, въздействието върху рибните запаси. Това е защото преди работех за една друга институция, където събирахме данни за периода за 77-89 година в басейна Поркюпайн, когато беше много по-малка интензивността на риболовната дейност. Виждате тук черните точки, които са първия период и квадратчета за втория период. тук на една сложна графика можете да забележите как се отразява улова на някои от видовете, които видяхте на предния слайд. А, тук а, имаме информация преди започване на риболова. Там а, плътността на зарибяване 25 000 риби на квадратен километр. Червената линия показва въздействието. А, кое, а сега наличието е спаднало до малко над 7000 а, екземпляра на квадратен километр. Вертикалната линия показва увеличаването на дълбочината, на която се извършва риболова и виждате по какъв начин се променят цифрите, защото намаляването на наличието на риба не спира на 1500 метра или на 3000 метра, където се пресичат двете червени линии, а плътната и а, пунктираната. Можете също така да видите защо. От лява страна виждате дълбочината, което е 25 000 на излет 1500 метра в западната част на Обединеното кралство Ирландия. И, това са дънни видове. Те живеят близко до океанското дъно. Е, виждате една линия, която стига до 5000 метра, от 5000 до 1000, т.е. рибният вид в а, м, своя нормален цикъл на а, живот се движи а, от дъното към повърхността и обратно а, понякога а, тези риби живеят в, а, на дълбочина, на която се извършва риболов, а понякога над или под нея. макар, че е, в разрешенията дължина, дълбочина се пада малка част от обща част на графика, все пак 75% от прилова там е именно от такива а, дълбоководни видове. Какво става по-надълбоко над 5000 метра? Жълтата а, в жълто е показано а, областта, от къде, където се извършва риболов. Виждаме, че тя е три пъти по-голяма от а, зоната, в която е разрешен риболова, т.е. риболова се отразява на по-голяма площа. Ето тук проучихме е, ситуацията в една област близо до Норвегия. Всяка от червените точки е коралов риф. Това са десетки, стотици метри а, в а, диаметър, т.е. не говорим само за корали, за цялата екосистема, която живее в тези коралови рифове. Много сложни са а, екосистемите. А, много е трудно да се направи подробна карта, тъй като това е много скъпо и изисква специализирана и скъпа техника ако се а, окаже въздействие върху област, където виреят а, сюнгери или а, живи корали, това може да виждате тук данните за 800 кг живи корали а, с юнгер или 60 кг живи корали, ако бъдат уловени, риболовния съд трябва да се отдалежи. Но на какво разстояние? Виждате, че ако се движите по продължение на 30 морски мили и пред... очаквате в средата да се натъкнете на, на коралов риф, всъщност ще пресечете в разстояние на около 15 мили все някъде тези две пресичащи се линии. Тоест, на практика ние нарушаваме, е, отклонявайки се от първоначалния маршрут, много по-голямо пространство. Сега как събираме научните данни, колко сложно е това? когато се извършва на места отдалечени от брега. Това бе един курс на изследователски кораб, който струваше а, над 1,5 милиона евро. Един кораб, който се нарича Джеймс Кук, обиколи този регион и използва а, високотехнологично картиращо оборудване за да направи карта на една риболовна зона и на също така потенциални две такива. Тук виждате в цвят картирането дъно. Очевидно, ако го отнесем на предния мащаб, ще видите, че тук повърхността е доста по-малка. Е, видяхме в долната част на графиката високо е, данните, които са събрани с е, оборудване с висока различителна способност. И така, в тази лилава част с защитените зони се предлага да бъдат разширени, така че да включат и зелените <clears throat> пространства. Сега ще ви покажа какво се получава едно видео. Това е в рамките на затворена риболовна зона как изглежда дъното в предложената южна част на новата зала, новата зона. Ще видите, че ако се вземе проба, ще има много а, живи организми в а, кораловите образования, влизат и излизат а, а, множество риби и виждате, че има много а, добро здраве тази а, екосистема. Тя трябва да бъде защитена като уязвима морска екосистема и да се извади от потенциала за риболов а в другата част, в северната част, където се е, предлага да се разшири е, зоната за риболов, северно от затворената, виждате е, остатъци от корали и следи от действието на траулер, който е минал през коралите и вече нищо не е останало и няма никаква риба. Тоест цялата жива общност е заличена. Това е притеснява учените, тъй като такава една зона се възстановява за хиляди години. И така, основното, което бих искал да поставя на вашето внимание е, че дълбоководните тралове се отразяват много повече на екосистемите от всички други чути, че имат несъразмерно въздействие върху не включени в програмите им рибни и други видове. Освен това, а, дълбоко морските дълбини са много малко известни, нямаме достатъчно средства, <clears throat> за да може да преценим колко са уязвими екосистемите а, и колко а, са устойчиви. Нямаме достатъчно финансиране, за да може да преценим. Освен това трябва да направим нещо и да ползваме по-добри процедури, а не тези, които се използват сега. Благодаря ви. Турно. Така стигаме до края на първия панел. Сега ще дам възможност за въпроси и отговори. Моля ви да не размишлявате на глас, а да задавате въпроси. Господин Стивенсън. Yeah, thank you very much, President, and thanks to our two speakers, Mr. Blaisdell and Mr. Weaver. искам да благодаря на господин Блаздел, на господин Уивер за техните презентации. Интересно, тук ми се струва, че се оформя някакво противоречие между двете изказвания, които вече чухме, защото от една страна ИСЕС ни казва, че за много от видовете а, мерките за управление са спрели опадъка на популациите а, а, и дори е имало тя, а, увеличение на популацията. След това от господин Уейвър чуваме, че трябва изцяло да затворим много от зоните, които а, сега се извършва риболов. Това очевидно ще има социално големи последици върху самите лица, заети в риболова и техните семейства и общности. Траулерите са адаптирани с техника. В западната част на Шотландия се извършва такъв аулов и доста инвестиции са отишли в модернизацията на тези траулери. Предполагам, че много са съдовете в западно-атлантическите води, където са вложени подобни средства. И предвид е, на чувствителността на тези е, видове риба, които постигат по-възлялост толкова късно, мисля, трябва да имаме предвид и социалното измерение на евентуални действия. Затова бих искал да чуя и други и, а, докладчици, но просто ако си мислим мисля, че някой, че бихме могли да излезем от това изслушване с пълна забрана. А, мисля, че това не е правилния подход. Надявам се да получим още информация от последващите изказващи се. Благодаря ви. Благодаря, господин Ромера. Имам няколко въпроса. Мисля, че основното послание, което разбрахме от господин Бластел, е очевидната ситуация, че която се наблюдава в риболова. При положение, че има смесен риболов, повишавате ОДУ за някои видове и а, в резултат на това е много трудно да се защитят най-уязвимите видове. Може да намалите ОДО за дълбоководната акула, но всъщност се оказва, че тя е прилов на друг вид риболов и не може да се управлява. Т.е. как се управлява ситуацията която е свързана с смесените видове. На второ място, може би въпросът ми е наивен, но вие споменавахте нееднократно за липсата на данни или данни с лошо качество. Каква е основата на този проблем и на тези трудности и какво трябва да се направи, за да се оценят данните? За господин Уейвър също така няколко въпроса. Първо, смятам, че част от сектора споменаваше, че става дума за една конкретна част от проблемите, свързани с дънните тралове. Искам да ви попитам какво според вас а, положението ние много ясно виждаме въздействието и вредата, която се нанася от определен вид риболов. Ще ви бъда много благодарен да ми кажете защо е толкова важно да се насочим към тази техника и независимо отвъд въздействието върху дълбоководния риболов, разбирам, че има въздействие и отвъд тази сфера. така че какво е въздействието отвъд конкретната ситуация, за която говорихме до сега. Благодаря. Госпожа Томас има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Искам да задам въпрос на господин Уифър за да отидем малко по-далече от това, което ни представихте. Вие а, имате публикация от 2002 година на две характерни а, групи, в които е имало прекален риболов и съответно деградация и също така региони, в които се правят основни проучвания. Тези констатации не водят ли до заключението за това, че трябва да се въведе някакво зониране, защото зоните, които са твърде преексплуатирани и са деградирани, не би трябвало да бъдат експлуатирани и да не се закачат зоните, които са в добро състояние. Господин Блаздейл, искам да запитам по а, крехките, уязвимите видове и по-специално акулите в прилова възможно ли е да има оцелели видове? Благодаря, госпожа Агня. Господин Агня, аз мисля, че това бяха много добри е, презентации. Съм съгласен с господин Стивенсън, че едната беше оптимистична, другата песимистична. Аз искам да помоля двамата изказали се да да, да, да, да се обединят и да се обяснят. Например, за Атлантическия голямоглав глав Нещата се, се говорят многократно, дълго, дълги години. Имам конкретен въпрос към господин Уивър. Вие дадохте списък на човешка дейност и неговото въздей... нейното въздействие върху риболова. Вие не а, говорихте за а, създаването на водни турбини в, и поставянето им в, на дъното на морето. Господин Кадек има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Блаздейл и на господин Уивър за много качествените изказвания. Но както колегата Стивенсън, и аз също установих известни противоречия, както и вие всъщност предполагам, между презентациите на двамата оратори по редица от нещата, които бяха казани, не по всичко. Това, което ми направи впечатление, беше, че в първата част на вашата презентация, господин Уивър, вие говорихте за 2005 година, а в края на изложението си преди да е, покажете видеото, вие показах чкия бряг, е, а, който всъщност не се отнася към е, зоните, които разглеждаме днес. Господин Блаздел ни казва, че има запаси, които са добри или, или се възстановяват. Поне аз така разбрах. И аз мисля, както и колегата Стивенсън, че вместо да се говори за прекратяване, по-скоро трябва да говорим за по-добро управление. Имам въпрос на, към двамата. Какво мислите вие за принципа на замръз, да замръзяване на ефекта. Какво мислите за този принцип, който ще ни даде една възможност за по-добро управление? Благодаря, госпожа Фрага. Sí, quería también agradecer a los dos intervinientes y quería hacer una serie. И аз бих искала да благодаря на двамата оратори. Имам няколко въпроса, господин Уивър. Може ли да ви попитам следното? Вие разграничихте въздействието върху местообитанията от всички останали. Е да, но ако имате едно пясъчно дъно, ще има един ефект, а ако е коралов риф, ще има друг ефект. На второ място, как измерихте въздействието на индивидуалните човешки дейности? Защото вие съвсем ясно посочихте, че въздействието на а, дънното тралене е а, с еди каква си стойност и по какъв начин се създава това въздействие, а другите видове човешка дейност, как можете да ги разграничите като ефект? Друг въпрос. Поне така, както ви разбрах, има възможност да се съберат данни с не особено срещу не особено високи разходи. Добре, тогава защо имаме толкова много области, в които данните са недостатъчни или изобщо не съществуват? И още нещо. Това е предложение на комисията, което ние разискваме, чиято цел е прекратяване изобщо на траленето за винаги. Искам да се обърна и към двамата оратори виждаме, че не всички запаси се възстановяват за стотици или дори хиляди години. Някои се възстановяват доста по-бързо, като например акулите и то някои видове акули. Имайки предвид това, искам да попитам и двама ви, дали при една ако фокуса е върху уязвимите морски местообитания, дали не е добре а да затегнем още повече мерките в някои области забранени за риболов и това да е достатъчно, след като вече видяхме от вашата презентация, че когато се приложат адекватни мерки за управление, а, на за, рибните запаси, нещата могат да се подобрат. Разбира се, това не е проблем на вас самите, но а, да не вземем да прекалим с а, мерките и а, да стане така, че се опитваме с а, огромен чук да убием една муха. Искам да кажа, че просто отделните райони в моретата и океаните имат различна наситеност с популации от различни морски организми и също имат различно економическо значение. Ето за това ООН и ФАО имат различни предложения за различните региони. Благодаря ви. Благодаря, а, дали нашите двама експерти, на които благодаря за яснотата на изложението, дали стъпките, които те предлагат, са толкова противоречиви, както повечето колеги смятат. Аз не съм сигурен че има две истини, които се противопоставят и че едната е истина, другата е лъжа. И не мисля, че може да има оптимистична позиция и песимистична позиция. Това са различни подходи. Господин Бластел говореше за търговските е, видове, рибни видове. Е, което, които са изолирани и неговите данни показват, че тези видове са се стабилизирали в обновяването си. От друга страна, господин Уивър говореше за глобалното въздействие на риболова в цялата морска екосистема. Тук има изненадващи числа за 4-5 вида търговски видове риби. Стотина други видове се изхвърлят. Има и други методи. И можем ли да се а, базираме на тях. Не би трябвало да се изхвърля никаква риба, но искам да се дам въпрос на господин Бластел. Дали не отдавна проведения съвет на министрите, струва ми се, че това беше през декември, дали не говореха те там за един малък ренесанс, за да може да се увеличат квотите за риболова. Благодаря, господин Галахър. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на всички онези, които а, подеха инициативата да поканят специалисти от такъв ранг при нас, а, за да ни обяснят някои подробности във връзка с дълбокоморският риболов. Искам да попитам а, дали е възможно да има такива видове риби, които за по-малко от 15 години могат да се възстановят при прекален а, улов, да се възстановят и да напълнат, така да се каже, отново водните ни а, пространства или а, само можем да разчитаме на синята молва – като такъв а, вид, тъй като от презентацията чухме, че на тях им трябват 15 години. Да, благодаря, заповядайте, господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Шокираща беше за мен, на, а, бяха за мен тези две презентации. Графиките, които видяхме, а, показаха колко а, рязко могат да спаднат запасите на даден вид риби, ако се прекали с улова само няколко години. И така, искам да знам, на базата на данни от ИЦЕС, колко от дълбоководните рибни запаси са намалели а, колко са унищожени, т.е. стигнали на нула и колко са се възстановили или поне са се запазили същите. Да, благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на нашите гости. Имат предостатъчно въпроси, на които да отговорят и след това ще продължим нататък с нашия дебат. Нека да започнем. Господин Уивер, заповядайте ще се опитам да разясна следното. Разликата между нашите две презентации е в това, че ние се фокусираме върху по-различни по неща. Дълбоководният риболов се състои от три неща. от въздействие на индивидуално ниво, върху един вид риба, след това въздействие върху други видове морски организми и въздействие върху местообитанието, върху морското дъно и изобщо върху екосистемата във връзка с вид риба, който е подложен на търговски риболов. Аз бих искал да видя моите деца, моите внуци и правнуци, да, как продължават да ловат рибите, видовете риби, които и аз лова и които и дядо ми е ловил. Трябва малко усилие да положим, за да постигнем едно, една такава мечта. Какво още да кажа? Нещо друго, което е лесно а, споменахте нещо за ветрогенераторите, които са разположени а, в морето. А, не, просто а, нашето изследване и моята презентация а, нямат за, а, нямаха за цел ветрогенераторите. Има едно друго много мащабно проучване, което и с това се занимава именно въздействието на ветрогенераторите в морето, върху морските организми. Сега, за областите, в които има корали. А, в а, регионите с корали можете да намерите на места огромни струпвания на живи корали а, от, или да има места, където няма никакви корали. И за това а, се полага толкова усилия да се помогне на корабите, които тралят дънно, а, а да избягват а, именно такива места, където има големи натрупвания на корали. Важното е да се разбере, да проучим а, ако поставяме на морското дъно нефтопровод, тръбите за нефтопровод, да знаем какъв процент отрицателно въздействие ще има това върху екосистемата в района. Или когато тралим дънно, какво можем да направим, а за да се избегне твърде големия негативен ефект. И така, ние разглеждахме а, онези поражения по морското дъно, които са нанесени от човешка дейност само. Ние разгледахме резултатите от въздействието само за една година, а не за по-дълъг период от време и с това ще преключа, за да дам думата на своя колега. Господин Баздел, да, благодаря. Господин Уивер, аз не виждам конфликт или контраст между нещата, които казахме в двете изложения. В известен смисъл аз съм поразен от изненадващо силното сходство. Повечето от графиките, които показах за траекториите на риболовните запаси, показват, че изчерпването е до около 30% или малко по-малко. И аз бях изненадан от една от графиките, показано от господин Уивър, който показа, че изобилието на риба в периода преди проучването 2000 са се увеличили от 5 до 7 на квадратен километр, т.е. има доста голяма сходимост на констатациите. Ние всъщност, разбира се, гледаме търговските видове. Едно намаляване с 30% е малко повече, отколкото искаме, но когато всеки вид е, е се използва търговски, ние очакваме някакво намаляване. Ако се експлуатира даден вид търговски, се намалява неговото изобилие. Търговския добив понякога е 15% и това е добива, това, това е параметър, който води до устойчив риболов. Във връзка с възстановяването, не е съвсем правилно да се каже, че че съм казал, че, възстановява, че се възстановяват рибните запаси, по-скоро, че намаляването е спряло и а, намаляването на смъртността ще даде възможност за възстановяване. Знаем, че някои видове живеят дълго, други по-малко и очакваме различия в времето, което ще бъде необходимо за тяхното възстановяване. Необходимо е да натрупаме опит в управлението на рибните ресурси, за да знаем след колко време ще има възстановяване и дали ще бъде възстановено и за колко време. Има някои запаси, които дори при много ниски нива на смъртност, например дълбоководните акули, не може да очакваме да има възстановяване без допълнителни мерки за намаляване на смъртността. Благодаря. Искам да кажа още нещо по едни въпроси. Е, някой пита дали да спрем да тралим и да тралим. И е, ако преминем от е, дълбоко от дънни тралове към парагади, това ще доведе до повишаване на разходите за смяната на риболовната техника, но въпреки всичко ще постъпва а, ри, ще постъпват количества риба. Всъщност един въпрос, който беше зададен за свръхексплуатираните рибни видове и зонирането на морското дъно за въвеждането на екологично значими зони на дъното. Това са зони, които имат биологично значение. Това не са зони, в които е забранена всякаква човешка дейност. По-скоро ние а, казваме на учените да проучат всичко, а, за да може да се отчете и истинското въздействие. Ако се направи пълно екологично а, проучване, може да се установят а, зони, в които е позволен риболов, в други, в които е намален на риболова и в трети е изцяло забранен. Така че зонирането може би е един начин за доста значително подобряване на ситуацията. Забравих и още нещо, което беше зададено. броя на запасите, които намаляват или са стабилни, или се увеличават. В момента не разполагам с данни, и, освен това това не, не е лесен въпрос. В много случаи, в повечето случаи даже, нямаме точна оценка на запасите, защото ние боравим с доста некачествени данни дали запасите са стабилни, увеличаващи се или намаляващи се, ще зависи много от периода, който ни интересува. Понякога те се увеличават за година-две, но макар общата а, траектория да изглежда стабилна. Няма лесен и прост отговор на този въпрос. Във връзка с, с лов с парагади, а не с тралове, съгласен съм с доктор Уивър, че въздействието на траловете е значимо. Личният ми опит е, че парагадите имат а, значимо въздействие, също като траловете. Те могат да издърпат коралите на повърхността. А въздействието върху рибни видове, които не са обект на риболова, до много голяма степен не е проучено, особено във връзка с дълбоководните акули. Така че, ако се премине към парагади, това може да доведе до неочакван лош резултат. С това приключваме първата част на дебата. Благодаря на двамата изказали се. Преминаваме веднага към двата проекта. Е, Ди Фишман и Нерейди. Ще слушаме сега господин Паскал Лоранс. Десет минути имате. Bien. Благодаря за представянето. Ще ви представя някои елементи на проекта Ди Фишман. Това е един а, европейски проект, 13 партньори, 9 държави членки. Основните цели на проекта е да се разработят методи за оценка на а, на е, запасите, има също така референтните биологични пунктове, правилата за улов, стратегиите за управление и накрая да се дефинират какви са необходимостите за дефиниране. Сега, проектът Deep Fishman включва много проучвания. Тук ще ви покажа една карта. В днешното изслушване вече много говорихме за дълбоководните акули, също така за анализ който се прави и в този проект, който ни занимава. И аз ще говоря сега за няколко сфери, в които проекта Deep Fishman позволява да се постигне известен напредък. Ще ви говоря за дефиницията на дълбоководна околна среда с съответните видове, различните тенденции. Също така ще говорим за методи за оценка на запасите и към края ще кажа няколко думи за все още извършващите се на изследвания и за бъдещите изследвания. Сега в околната среда, в дълбоководната среда, тук говорим за дълбочина повече от 200 метра. Това е прието и също така дълбоководния риболов всъщност не фиксира определена дълбочина за дълбоководен риболов. Трябва наистина да посочим. Сега в административната система тема. Дълбоководния риболов свързан с определени рибни видове. Тук имаме количествени и качествени критерии за разделянето на а, дълбоководните риби те са повече от 50% от биомасата на дълбочина повече от 200 метра. И този подход е, е, съответства с, с сегашната регламентация и също така тук на графиката съвсем схематично съм показал океана и се виждат различните видове, които биха могли да бъдат експлуатирани между 300 и 500 метра. Сега по дълбочина. Сега по въпроса за риболовното усилие. Тук в този проект ние работим с определени данни за също така с проследяване на корабите по... с пътници в ляво виждате данните за всички риболовни кораби, които ловят риба в водите на Обединеното кралство, които показват всъщност и интензивността на риболовното усилие на квадратен километър. Тук виждате данните за под 200, 200 до 500, 500 до 800 и така нататък метра. Виждате е, различието в риболова, когато говорим за риболов, за а, гренадините, за малвата, виждаме, че раз, разликата в различните дълболи, дълбочини. Виждаме проследяването от френските сателити, вижда се дълбоководния а, риболов след 2003 година в резултат на европейски регламент, който е в сила от 2003 година който урежда проблемите на този вид риболов. Също така се виждат и сходните данни в ирландски води. Тук има едно разпределение, което е пространствено и времево. Отляво виждаме едно намаляване в ирландските води териториални води, докато в британските води се вижда представянето на всички риболовни а, кораби, които се занимават не само с дълбоководен риболов, а, но и работят а, на континенталния шеф тук в а, Гасконския залив до Франция се виждат различни дълбочини. Тук няма разтоварване на дълбоководни видове. Въпреки всичко, тук има едно значимо въздействие върху дълбоководните видове, което се дължи на риболов, който не се прилага в съответствие с изменение регламента, по-скоро се отнася за екосистеми на уязвими морски екосистеми. Сега различните въздействия могат да бъдат оценени точно като се използват тези данни на спътниковото проследяване на всички кораби. Има някои правни въпроси, които би трябвало да бъдат уредени. Това може да бъде необходимо за намаляване на риболовното усилие. Също така риболовното усилие, което се прави за, ам, за мерлусата и за други видове дълбоководни риби. Виждаме а, въздействието върху уязвимите морски видове Следователно е необходимо да се постигне а, един подход на а, пространствено управление в риболовните зони на Европейския съюз. Сега ще говоря малко за метода за оценяване на е, запасите. Това е едно предизвикателство от много задачи, всички деба, всички запаси е, не са обект на достатъчни данни, за да могат да бъдат включени в разпоредбите на Европейския регламент. Следователно, тук аз съм сложила една червена точка, защото метода Дип Фишман има а, този принос, че е създал един нов метод за оценка. Аз мога да ви кажа, че се организираме а, а, за. А, преценка на тенденции, на показатели, и стратегически тенденции, например черна риба, сабя, също така синята малва. всичко това е развито в модела Deep Fishman. Тук има една друга оценка. Също така Забранено е разтоварването на определени видове. Това може ли да повлияе данните? Един полу количествен анализ. Той се нарича анализ на продуктивността, евентуалната продуктивност и може да се види, че се намалява податливостта на анализи. В заключенията вече ви казах за тях. Сега ще ви кажа какво се прави в момента говореше се за въздействието за, върху морското дъно, това нещо, което трябва да се проучи. Ние работим в рамките на проекта Deep Fishman. Днес нямам време да ви кажа всички възможности, които метода предлага, но има възможност да се създаде база данни, да се определя пространственото управление на световен мащаб. Също така правим анализ на различните сценарии а, и също така извършваме определени дейности в намирането на компромиси между консервацията и управлението на човешките дейности. Идеята е да се постигне този компромис. Въпросът е как можем да а, постигнем а, резултати без да се увеличи смъртността на рибите а, и да се засегнат а, дълбоководните местообитания в проекта. Има възможност да се работи по модел, а, който а, е подходящ за дълбоководните а, райони. Същевременно има една, конф, един конфликтен пункт, от гледна точка на въздействието. И тук взимаме едно проучване, което беше направено в рамките на програмата Хермион и особено а, а, уловът на скариди е свързан с разпределението на седиментите. Това въздействие съществува. Сега се събират 15 000 тона годишно, европейските граждани продължават да се да консумират, например, тропически скариди, но това се прави и в определени басейни и в гори. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря господин Лоранс. Давам думата на следващия оратор, господин Сакан Квадрадо. Eh, Благодаря много, че ме поканихте за това обществено изслушване. Eh. Отдавна се водят дискусиите по проблемите, свързани с дълбоководният риболов беше приета резолюция в ООН номер 61 наклонено 05 а по отношение на уязвимите морски екосистеми. В светлината на взетите решения и дискусиите, разследването и обследването на въздействието върху уязвимите морски екосистеми, а нас а, е, е, успяхме да осъществим научно обосновани а, е, карти или а, да проведем картографски изследвания на 19 000 квадратни километра от 2007 до 2010 разследахме 59 000 квадратни километра. Още един проект от 2008 до 2010 като площа, която е изследвана около 16 000 квадратни километра. Но искам да фокусирам своята презентация върху проекта на Рейда. който е в област на НАФО или Организация за риболов в Северно-Западния Атлантически океан. Ние искахме да определим по-точно границите на всички уязвими морски екосистеми в тази област. Няколко институции участваха, от Канада, три а, от тях бяха канадски, свързани, разбира се, с риболова. От Русия имахме представители от научен институт, от Обединеното кралство и от Испанския научен институт, по рибарство. Общата цел на този проект беше прилагането на подхода за управление на цялостните екосистеми и прилагането им в сферата на рибарството. Конкретните цели на проекта бяха да се идентифицират както наличието, така и разпределението на морски е, организми, които живеят в тези уязвими морски екосистеми. Студени морски а, корали, големи сюнгери, а, като пример давам след това втората специфична цел беше да опишем екологията на дълбокоморските местообитания и да ги идентифицираме, след това да картографираме разпределението на тези уязвими морски екосистеми и топографски да разграничим типичните черти на всяка една от областите. Имахме два кораба, както виждате на снимките които ни приютяваха и бяха снабдени с необходимите научно-изследователски апаратури за бентоносна екология, за картографиране и за хидрографиране. Бяха проведени шест много дисциплинарни изследвания, като използвахме периода 2009-2010 на кораба Мигел Оливер, а също имаше и втори, както вече казах, кораб на Канада, който се нарича Хътсън, като те общо покриха със своите изследвания приблизително 69 000 квадратни километра площ. Бяха събрани много данни във връзка с хидрографията. А, ние използвахме CTD, което е едно устройство, което ни дава възможност да разберем каква е <clears throat> солеността и температурата на морските води на различни дълбочини и ширини. Е една много важна част от този проект беше картографската. А, картографирането на проекта на Рейда, се правеше на палубите на кораба Мигел Оливер и ние успяхме да съберем много данни за морфологията а, на а, океанското дъно Цялостната площ, която успяхме да картографираме е 68 950 квадратни километра. Под повърхността, разбира се, също успяхме да направим картографски изследвания. А, резолюцията беше около 30 см геологията сега на този проект. Геолозите използваха цялата тази информация, а за да разграничат 13 географски области – каньони, айсберги, вътрешни дълбочинни каньони, седиментни скали, наноси и така нататък. Ние също така, а, искам да спомена, използвахме кутиообразни сонди, а, видео и фотографски съоръжения и скални дрегери. Те ни помогнаха да приложим методологията а, скални драгове за да може, които ни дадоха възможност да установим какви са видовете организми, които живеят на скалното дъно, а освен това, кутиобразната сонда ни помогна да установим какви са организмите, живеещи на мекото океанско дъно, т.е. покритото с пясък такова. На този слайд се опитах да обобща някои от пробите и видовете морски организми, които ние успяхме да установим. Имаме 105 такива проби Методите бяха същите, но в, на друго място. Както виждате, тук имаме две транссекции, които бяха извадени от кораба Хътсън на Канада. Виждате сюнгерите и най-вече от сюнгерите а, бяха видовете геодия. Можете да видите някои от примерите на снимката. Опитвам се тук в този слайд да обобща някои от основните дейности, които бяха извършени от НАФО с цел защитата на тези уязвими морски екосистеми. А през 2007 година четири подводни възвишения бяха за, а, превърнати в зони забранени а, за дънно, дънен риболов. През 2008 година беше създадена а, зоната за защита на коралите в а, отдел 30. През 2009 година още а, две подводни възвишения бяха забранени за а, риболов а през 2010 година 11 области бяха забранени за риболов – за дънен риболов, за да се защитат значителните концентрации на кор... корали и сюнгери. Те бяха идентифицирани с помощта на съоръженията и корабите, които ви показах и Днес, както вече казах, тези 11 области са забранени за дънен риболов, защото коралите и сюнгерите там са със значително присъствие. И така като цяло 8500 квадратни километра бяха превърнати в защитени зони или зони, в които е забранен дънният риболов. НАФО създаде и а, един гид а, за идентификация на дълбокоморските дънни микроорганизми, извинете, морски организми – през 2014 година Комисията по рибарство ще постави необходимите законодателни рамки около и върху данните, които предоставихме с тези проекти. Тук на тази таблица можете да видите обема и видовете а, морски организми, които бяха извадени от дълбочините и виждате, че различните видове съоръжения а, ни помогнаха да се снабдим с различни от различни дълбочини с морските организми, както с котиобразната сонда, така и с скалния дрегер и така нататък. Друга област, която беше проучена е забранената <clears throat> за лов за риболов зона 5. Беше посочено, че трябва да бъдат забранени тези видове риболов до по-голяма дълбочина, тъй като там има твърде голяма наситеност на разнообразни морски организми, които биха могли да пострадат като прилов. бъдещите дейности по проекта Нерейда ще са видеоанализ на биоразнообразието, най-вече в тези уязвими морски екосистеми, тъй като вече имаме един добре формиран списък от идентификационни характеристики на морските организми в уязвимите морски екосистеми. Само 40 от 368-те проби са обработени до момента. Останалите не са. И резултатите от тези анализи са от изключително голямо значение а за предоставяне на достатъчно научни данни и основания на НАФО за а, затваряне на а, е, едни или други а, е, зони за дънен и друг дълбокоморски риболов. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, госпожо Сакал. С това приключваме с тази част от презентациите. Бе. Договорихме се да имаме три презентации две презентации и трима гости, които по тази тема ни информираха. Но преди да предоставя думата на членовете на Европейския парламент, ще помоля а, госпожа Югал да вземе думата. Bonjour, euh, je... Добър ден, Искам да ви благодаря, господин председателю, за това, че давате думата на професионалисти в сферата на риболова. Аз като директор на една а, а, организация на риболовци в Британия, ние се занимаваме с, с дълбоководен риболов и не сме сами в нашите усилия. Из... Тук имам един кораб, който е 84 метра дълъг. 3 милиона и 700 хиляди 3700 тона е улова от този кораб. Извинявайте, аз съм свикнала да говоря пред такава аудитория, но искам да ви покажа, че има и малки а, кораби, които ловят дълбоководно, ловят риба в дълбоки води. Ние работим между 400 и 850 метра дълбочина и сме около 10% от тонажа на корабите, които а, от големите кораби. Имаме три кораба, които се занимават с такъв а, форма на риболов. А, на дълбочина между 400 и 800 метра, които са задължени да изхвърлят някои от рибните видове, които са извадили. И тези кораби а, нямат ППС и биха могли да попаднат под а, действието на мерките, които обсъждахме сега. Това, което исках също така да кажа е, че говорим също така и за коралите собствениците на корабите са много квалифицирани и изобщо не се интересуват от това да вадят коралите. Те запознават, те познават много добре дъното а, с и коралните, кораловите атоли. Искам да покажа, че също така а, риболовците са много а, интелигентни и те също така не обичат а, а, и акулите, защото акулите също така пречат на риболова и те избягват зоните, в които има а, коли, те обикновено водят, те те, те те ловят риба недалече от Ирландия и около 47-я паралел. Така че те познават добре този регион, опитват се да а, се ангажират с, с устойчив риболов. И както беше казано, беше забелязано, че има увеличаване на, а, например, на индивиди от вида риба сабя, които се улавят също така Загуби се ор, а, микрофона на оратора. Председателя, благодаря. Los diputados que me han pedido la palabra. Son tres, tres personas tengo que han pedido la palabra. Давам думата сега на депутатите. Е, трима са поискали да вземат думата. Госпожа Томас. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Първо искам да запитам господин Лоранс, който е направил опити. Вие говорихте за подобряване на рибните запаси и намаляване на натиска на търговските видове паралелно върху видовете, които са допълнителни. И също така казахте, че специалното управление на възможност може да се създадат зони на морското дъно. Искам да се възползвам от това да запитам и госпожа Сакао Квадрадо не всички е, рибни видове са еднакво уязвими. Проучванията, които вие сте направили и зоните на забраната на риболов, ако всички тези елементи се съчетаят с казаното от предишните е, оратори, а, е, какво би се получило? Бихте ли отговорили на този въпрос? Благодаря. А, някаква недоразумение ме, понеже някаква погрешна информация ми беше предадена. Всъщност трябваше да работим по друг начин. Казах, че ще имаме един, който ще се изкаже в повече след втория панел, но всъщност се обърках, защото те сега имаме трети докладчик, господин Морато. 3-4 минути. Благодаря. Аз съм, микро... аз съм морски биолог, работя в Португалия. През миналите няколко години се опитваме да направим сравнение между различни риболовни уреди, как това се отразява на дълбоководните системи. резултатите са доста поразителни. Давам ви тази информация, за да може да си формирате информирано становище. Прилагаме една и съща методика глобално и получаваме резултати, които показват а, че въздействието на един дънен а, трал се равнява на 5 или 600 а, други а, видове устройства. При траленето а, а, се получава ефект равносилен на 5 или 800 години риболов с кораби с парагади. А, всъщност а, има и добри новини. Това означава, че ако приложим альтернативни уреди за риболов, ще запазим в по-голяма степен екосистемите, т.е. въздействието върху тях ще е много по-малко. Ако направим сравнение между парагадите и траловете, при парагадите ще можем да изпълним няколко цели да се лови риба за потребление от човека, а не като а, захранка за друг риболов и освен това в по-добро качество на улова. Тоест, според мен има надежда, що се отнася до боководния риболов. Просто трябва да е, използваме альтернативи, които се оказват по-малко въздействие върху околната среда. Благодаря, че ми давахте това време. Благодаря ви много, че бяхте така конкретен и толкова кратко се вместихте във времето. Господин Одли сега. Благодаря. Аз имам няколко бележки, които бих искал да споделя. Според мен тук основното съображение е, се състои в следното. Трябва да мислим за това, че не става въпрос само за рибата. Става въпрос за общ тежкото увреждащо въздействие на дънните тралове върху дънните местообитания. преровихме цялата научна литература по този въпрос и установихме, че има 74 изследвания върху траленето в дълбоки води и нито едно не сочи, че това е добра практика. Всички показваха проблемите, които се създават и искам да кажа, че не става въпрос само за северната част на Атлантическия океан, а за южната част на Тихия океан около Австралия и Нова Зеландия. А, и а, доста аргументи има, които сочат за това колко поражение нанася дълго, а, дълбоководното тралене. На второ място вреда върху други видове. Това е факт дори за видове, като живеят на по-малки дълбочини когато говорим, аз съм биолог, който се занимава с дълбоководни корали, специално с горгон, горгонообразни. Те живеят минимум 50 години, максимум 800 години. Така че потенциалът за възстановяване на подобен а, а, род а, дълбоководни организми а, е много мал, малък. Искам да кажа, че моята дъщеря ще бъде много, една доста на една много почтена възраст старица и даже и нейната дъщеря също, преди тези корали да започнат да се възстановяват. Аз имах късмет, виждал виждала съм как изглежда това дъно сега, но а, говорим сега за премахване на някои от тези видове корали, да ги изкореняваме, така както в момента на места се изкореняват коралите от бамбуковия тип. Това ще породи голямо обществено възмущение, ако някой се опита да го направи, само защото нещо не се вижда. Това не означава, че не трябва да го пазим и да забраним унищожаването. Благодаря ви. Сега продължавам с изказвания на депутатите. Госпожа Невис. Благодаря, господин председател. Микрофон. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към госпожа Марко Квадрадо. Много интересна презентация. За мен бе удоволствие да чуя, че чрез добри научни изследвания възможно се идентифицират и ограничат въздействията върху най-уязвимите морски екосистеми и най-големият въздействие върху екосистемите, което е най-вредоносно за е, риболова, трябва да се забрани. Аз смятам, че трябва да се инвестира в научни изследвания, за да се определи в кои области трябва да се насочат тези мерки за опазване на екосистемите. Въпрос ми е за финансирането. Колко струваше вашия проект? Накрая казахте, че ви трябва финансиране, за да го продължите, но мен ме интересува за какви суми става въпрос, за каква продължителност и какви са финансиращите източници. Благодаря, госпожа Фрага. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха до тук. Аз искам да коментирам изказването на представителя на а, проекта Deep Fisherman. Европейската комисия а, спря този голям проект, както каза представителя на МУ, а, той е бил за 3 милиона аз а, забелязах, че дори преди да е изтекал срока на проекта, вече има предложение от комисията. Да, има междинни предложения, но като цяло проекта не е свършил, не е стигнал в финалната си фаза. Та въпросът ми е и към комисията. Защо след като се възлага такъв проект, се възлага да се напише доклад от това изследване, защо да се възлага а, и а, да се прави проект за, а, друг проект, а, с друго предложение, което ако не е противоположно, поне не е в същата посока. Също така искам а, да се обърна и към представителя, който говори за ИСЕ, за а, приложения 1 и 2. Казвате, че има приложения, които са отчетени, а други, които не са от Европейската комисия. Моя въпрос е какво е отношението на, към Европа европейските риболовни а, полета. А, например, в северната част а, на Атлантическия океан, ако вашите препоръки в цялост не са били от, отчетени. Като не съм проверила всички а, видове, дали за всички ваши препоръки това е отразено. На второ място искам да попитам госпожа Сакал. Тя говори за проекта достатъчно, но си мислех дали може да ни разкаже нещо за проекта, който е в НАФО. Трето, мисля, че е доста интересно, че големите проекти, финансирани от европейски средства, значи от държавите членки или от други международни организации, имат един интересен съвпадащ белек. Имат една и съща насоченост. Те следват препоръките на ФАО и на ООН. защо в крайна сметка се получава така, че Европейската комисия отхвърля препоръките, които се правят във всички тези доклади. Не знам, вече сгубих им броя на въпросите, не знам, трети, четвърти или пети задавам, но за траленето. Как се отразява на екосистемите? Казаха ни, че е възможно да се стигне до увеличаване на проблемите с популацията от различни видове а, акули, които са най-застрашени. и какво ще стане с останалите? Чух от а, а, госпожа Томаш, че ограничаването а, на този вид риболов е възможно чрез други мерки. Аз не съм съгласна, защото не смятам, че изследванията сочат тази посока. И аз искам да питам защо Европейската комисия прави това, което е обратно на препоръчването от учените. Господин Катек, искам да започна с кратък въпрос към колегата от Португалия за по-големите цели. Той каза, че риболова с кораби с парагади по-малко вреди на морското дъно и трябва 600 години, за да се върне биологичният баланс на разнообразието на видието след използването на тралове. Това е много дълго време. И другия ми въпрос е подобен на колежката Фрага. Защо чакаме за да дойдат а, някакви резултати, не изчакахме окончателните на а, този проект Deep Fisherman. Може би трябваше да изчакаме препоръките от този доклад преди да излизаме с препоръки самите ние. Мисля, че не е логично само няколко месеца преди планираният завършек на проекта ние да го прекъсваме и да трябва да правим някакви препоръки без да го изчакаме. Не искам да узурпирам сега подиума, съгласен съм с колегата Фрага. Принципът за зонирането е много интересен и заслужава по-внимателно проучване трябва да помислим за запазване на сегашните нива на въздействие на човешките дейности и да разгледаме други обещаващи идеи. Благодаря. I also found very impressive the благодаря, господин председател. А, беше много интересно това, което чухме, особено от португалският представител. А наистина значителни са различията в сериозността на пораженията, които може да нанесе една, един улов с парагади или с дънни тралове. Господин Лоранс ни каза, че основната цел на Deep Fishman е да се определят ОДО по-добре, по-прецизно, а не толкова да се изследва изследват съоръженията за риболов. Наистина ли правилно съм разбрал? Предимно фокус е върху ОДО, а не върху съоръженията за риболов. Да, благодаря. Господин Лоран ще е пръв за отговори и след това госпожа Сакал. Venga. Oui, euh, je propose de faire comme les... благодаря. Както както беше казано от оратор, който се изказа преди мен, ще отговоря на някои въпроси. На въпроса на госпожа Тома за това намаляването на нас натиск върху дълбоководните рибни видове се наблюдава и в другите сфери. Литературата, научната литература през последните години говори за свръхексплуатация в европейските води. Това има отрицателно въздействие както върху дълбоководните риби, така и върху другите видове. И първо трябва да се предприемат мерки за комерциалните, за търговските е, риби и след това това ще има е, въздействие. Сега по въпроса за пространственото управление, е, аз няма да говоря тук от името на програмата Cobalt Fish, която не е приключена, но тя е елемент в картографията, тя се занимава с идентифицирането на уязвими морски екосистеми. Това е отчасти решение. В тази връзка искам да се върна на някои аспекти на казаното от професор Уивер, ако съм го разбрал правилно, за зоните, е, които са изложени на е, максимално въздействие. Вие говорите за 27 800 квадратни мили. Това е с дълбочина под повече от 200 метра. Това е около една 20 от територията на Обединеното кралство. Аз съм съгласен, че в североисточния Атлантик а, включително до Норвежко море. Там се включва 27 000 квадратни мили. Това не е целият регион. Има дълбоководен риболов, няма квалифициран дълбоководен риболов в някои сфери и, и всичко това се включва в тези 27 000 квадратни мили. Тук ние обсъждаме едни а, риболовни усилия, които имат а, въздействие върху само част от тези 27 000 мили. Сега а, ще а, изчакам казаното от другите колеги. По въпросите, които зададе госпожа Петрао Невес. Не знам а, какви са разходите като цяло за проекта, но а, сме използвали два кораба, за които а, разходите са около 2 милиона евро. И мисля, че имаше още един въпрос за продължителността на проекта на Рейда. Започна 2009 година и продължава и до днес. Говорихте за финансирането. Интересно е, защото а, насред кризата Испания спря да финансира, Великобритания също. Канадците, които са ангажирани в проекта, ще продължат да финансират до април 2014 година. Генералният секретарят а, по риболова на Испания правителството на Обединеното кралство и на Канада ще трябва да се разберат и те започнаха да разговарят, но това е бавен процес. НАФО и Европейския съюз ще продължат да финансират до 2014 година за да могат да бъдат приключени изследванията, които в момента вече са заложени в лабораториите. С други е, думи, ние просто е, ще успеем да определим съвсем точно границите на зоните, които са забранени за дънен риболов. Така, а сега един мой колега е ръководител на проект а, към Испанския институт по океанография, първият проект, който започна да изследва уязвимите морски екосистеми. Методологията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 ще се свърза с Пабло Доран и той с удоволствие ще ви предостави подробности. И тогава, разбира се, ще мога и да ви отговоря. В отговор на вашия въпрос, въпрос за различните видове, списъка на видовете. Предложението на комисията беше внесено в 2012 година. Нашите документи тогава не бяха на разположение. Имаше един списък на видовете, представени от комисията и различните проекти, които бяха предложени. По този въпрос в окончателния текст на регламента, в крайна сметка такъв ще има, който ще се държа или може би няма да се държа проблемите на пространственото управление. Аз мисля, че предложението, което ние направихме, а, мисля, че комисията е готова да го проучи, да го подобри и да го а, усъвършенства. Искам да отговоря на въпроса на господин Арсенис. Мисля, че това беше последния въпрос, който беше зададен на мен. Той е свързан с някои аспекти на проекта Deep Fishman. Няма технология, която да не отговаря на проектите на комисията. но ние отговаряме на всички изисквания на проектите на комисията. Имам конкретен въпрос към комисията и ще дам думата сега на господин Флис. Sí, señora Fraga. Antes de sí, que la comisión. Bueno, pues, eh, visto y oído lo que. госпожа Фрага, след като чухме а, представителя на Deep Фишман и предвид препоръките, които бяха направени, комисията може да вземе тези предложения против и може би ще бъде разумно да изчакаме да приключи проекта преди да се внесе окончателно а, предложение, а не а, да действаме на парче. Комисията. Благодаря съвсем накратко. Проекта Deep Fishman е един от няколкото проекти, които са полезни в тази сфера. В общи линии става дума за подобряване на научната основа за управлението на тези дълбоководни запаси. И тогава, когато се ангажираме с управлението на тези ресурси, трябва да разгледаме всички въпроси. Едното е, е проучването на риболовните възможности, да търсим нови методи за оценка. Това ни помогна много в последния кръг когато през декември 2012 година проучвахме риболовните възможности и всичко това се основава на констатациите на този проект. Има и други полезни констатации, Например, въпроса за релевантните рибни видове. Това е нещо, което трябва да се отчете и трябва да бъде много фактологични и обективни. Има и други въпроси, които са свързани с три основни неща които се опитваме да засегнем в нашето предложение. Системата за лицензиране, въпроса за риболовната риболовното оборудване и по тези въпроси. А, те не са непременно включени в процеса Deep Fisherman, Deep Fishman, но има редица различни констатации, проекти, някои от тях са приключили, други все още продължават да се изпълняват. Всичко това трябва да бъде взето при, предвид и на тази основа да продължим. И ние трябва да кажем, че а, и да признаем, че научните знания се натрупват а, включително докато ние изготвяме законодателството и ние сме последните, които ще се противопоставят на едно обсъждане на нововъведенията и тяхното отчитане. Председателя, благодаря. Сега ще преминаваме към следващия панел. Казуси във Франция и Португалия. Първо ще дам думата на госпожа Клер Новиан. Имате думата. Съвсем накратко ще ви запозная, но много бързо, с исторически, в историческия плат с темата, защото вече говорихме за това. Блум е една неправителствена организация. Публикувахме книгата Блум, The Deep, голям успех по тя. Имахме изложба, до сега 1 милион посетители. Е, имаме е, свое представителство в Хонг-Конг и Париж. Сме част от една коалиция от 70 неправителствени организации, които работят за опазване на дълбокото море от е, унищожителни риболовни фрактики и търсене на устойчиви такива за опазване на различните морски видове, осигуряване на на държавни, държавна подкрепа под формата на парични средства или на а, подкрепа на а, репарите. И така, исторически преглед виждате на тази схема как изкривяванията се отразяват в различните части на света. Това е с натрупване. Дълбоководния раболов започва 6-те години, за някои години чак 80-те. Виждате Франция на седмо място, след Нова Зеландия, и Исландия Русия, Испания, Португалия и други. В Франция е дълбоководният риболов, а това е от Паскал Лоронс, от негова разработка. Та дълбоководния риболов започва поради прекомерния улов в по-достъпните морски а, части, където има морски ресурси, включително и в северната част на, на териториалните води на Франция. И падането на квотите поради степента на изчерпване на рибните запаси в резултат на това редица от частите от риболовния флот на Франция се преместиха в открито море. А, така нашият кораб, например, който е изследователски, бе използван за проучвания, за да се намерят нови зони за риболов в североизточната част на Атлантика. А, с а, нашите специалисти пътуваха и специалисти по риболов. А в Франция бе направен опит за представяне на дълбоководните видове. Например, бяха извлечени филета от тях, защото дълбоководните рибни видове не са много привлекателни за окото на купувача. Малко плашещи са, понякак са а, а, сме помислили да променим имената, защото имаше един вид, който не спомням точно как скаше, но на френски нещо беше някакво лигаво и гадно. Ние му променихме името на червено пашатка. А, и искахме и стана ясно, че ще трябва много време, докато се наложи тези филета на пазара. На французите някакси се заребиха един вид с тази идея. И изглежда в западната част, в, към Бретан, за по-специално поне така установявам, говорейки с, представители на търговските мрежи. Виждате на тази графика в цвят, кода е даден в дясно, виждате новите количества улов, и виждате, че по-умерен е спада там в сравнение с традиционните риболовни ресурси. Това са последните данни на ФАО от 2010 година и виждате, че 83% от дълбоководния улов във Франция по, по смисъла на регламента от 2002 година, то 83% от този улов влиза само 3 а, вида, които са синята молва, гренадир а, и а, рибата сабя. А, като става въпрос за а, а, големоглава, защото той получи добра оценка на пазара. А, ресурса пада много бързо и много бързо риболова му а, става е, економически неизгоден. Сгоден. Някои от операторите даже фалираха. 1998 година настъпи реорганизация на риболовния флот, така че всичко, което улавяме в северо част на Атлантика и се вади на брега за в Шотландия, просто за да се спестят и разходите за труд и за гориво. Това са данни предоставени от Френското Министерство на земеделието, както и от някои е, други е, агенции на френската държава, които се занимават с насърчаване на е, рибното стопанство. Виждате, 1998 година 41 кораба се занимават с риболов на непълен работен ден, нарастват 56 а, някои от тях а, се занимават и с дълбоководен а, риболов. 20 специализират в това. А, виждате 2010 година 11 специализирани и общо 26, 30, между 26 и 31 кораба. И така, до 90% от тези звена от националните данди ни а, дълбоководния улов изведен сушата е под 20% на годишно. А, представителността на данните не, са, не, е, не е достатъчна. Данните, които получихме, а, трябваше да бъдат съкръщени, за да може да категоризираме е, френския риболов по друг начин. Тоест 90% от дълбоководния лов се дължи на 11 кораба, а 5 от кораба хващат, улавят над 5 тона годишно. А, над 500 тона годишно. Тоест виждате а, дяла а, в а, дълбоководния риболов. Промените а, от 2009 година, 2011 имаше една авария и а, компанията, която а, загуби кораба. След това на друга а, фирма се оттегли и конвертира а, два от дълбоководните си риболовни кораба в а, специализирани за други цели насочиха се към а, лова на а, полок и сега Рено има само един кораб, който частично се занимава само с дълбоководен риболов. Тоест има концентрация за това колко от а, корабите е, се занимават с това и те, е, техния брой напада с капеж. 6 е, големи травлера, дълбоководните им добиви, по тяхна оценка 40% от общият оборот от големите им траулери. Това е 2009-2010 година. Цифрите сега сигурно са завишени в резултат на това, че единия кораб от на беше преразпределена каузата. Тези два големи траулера трябваше да покриват по-голямо пространство скепаж. Това е счет на база на публичните изявления за това колко е улова на всеки от корабите и какво, какво е съотношението 30% от устава, от улова се състои до боководни видове по равностойност, 60% минимум до 86%. Извинявайте, това 60% от, ув, от улава е представителен, а, а на френският глобален улов изваден на, на суща, докато 86% на дълбоководния улов е а, от 60% на френския улов. А, това е положението към днешна дата. И сега а, за а, защо Интермарше, известната а, верига супермаркети, се занимава с това? Ами те са известни с а, интегрирането на пазарата в цялата вертикала на доставките и ръководителите им смятат, че трябва да се осигури достъп а, до а, ресурси. Сега вече още на, на свръхзвуква скорост Е, Това е защото дълбоководният риболов във Франция е част от а, консултациите, при които трябваше да се проучат тези зони и да се прецени дали дълбоководният риболов е, е економически рентабилен. Не, не мина много добре, имаше много проблеми. Днес в а, доклада е, има много смущаващи неща за правителството, защото там а, имаше много оттеглищи НПО-та и също така мониторинга на а, не се призна за проекта, защото и затова нямаше правна а, стойност и затова трябваше да се проучи въпроса по здълбочено по-нататък. Такова решение е взето, но като всичко може да кажем, че а, не са разгледани по същество всички стопански показатели, напротив били са заобикалени и затова решихме, че е необходимо да се съберат данни и да се постигне разбирателство. И да тук искам да направя едно обобщение за а, от, оценките за заетостта. Много е трудно да се доберем до реална заетост. Искам да кажа нещо смешно, защото останалите ни данни са непоклатени под време на тази мисия на заинтересованите лица. Ние говорихме с около 200 души, което излезе предложението на Европейската комисия за преразглеждане на сегашния регламент за управление на дълбоководния риболов. Тези данни за заетостта от Франция бяха пред нас и ние се чуехме каква база са правени отчетите, как са излезли тия цифри. Питахме ги и това ни отговориха. Ето, вижте го, аз не мога да го коментирам. А, да, данните са взети от а, а, публично оповестените финансови отчети за 9 кораба на скапеж за а, 2003 година на най-старите данни. Ето това са анализите на не може да се измислят данни, не може да има ориентировачни стоености, може да искате само анализ върху опираща на действителни и надежни данни. И така искахме да направим актуализация на основните установени факти за това, че се получаваха много големи субсидии, но разбрахме, че Скапстоп от 2009 не публикува публично своите финансови отчети. След това има изпълнителна процедура за неплатени сметки. факта, че ние започнахме тази процедура, ги накара да подновят публикуването на финансовите отчети. за това успяхме да направим този общ анализ – използвайки трите основни дълбоководни флота в Франция. Ако видите какви са субсидиите за първата фирма 2000, до 2011 в които се включват както европейски, така и национални от Франция средства за трите фирми, се виждат на графиката. 9.34 милион евро And you can't see it because this little thing has... И не може да го видите заради този а, малък балон, който излиза тук на екрана, ама поради компютърната програма, но това са данните, ще, ви ги, ще ги имате на разпечатка. Ще ми се да имах време да, ви ги, да обсъдим по всички тези цифри, но сега няма, така че друг път. Ето това са анализите на нашите цифрови данни. За сега а, имаме РОНО 8, над 8 милиона евро от загуби и те фалираха 2010 година. След това ги купиха е, от Великобритания една фирма и започна тя да се е, занимава пак с дълбоководен риболов и после ще ви покажа малко по-добре се справят вече. Скапеш има над 8 милиона евро, но след е, облагане с данъци и тук има 93 милиона субсидии, 63 милиона отписана загуба за данъчни цели, т.е. загуби от други части на, риболов, на техния риболовен флот. Телем има 3,65 нетна загуба, след загуба 1 милион евро субсидия, 7 милиона финансов резултат, 9 милиона изключителна печалба прехвърлят. Абе, а, още по-бързо, добре, добре. А, няма да се спирам, но исках да кажа, че това са много хитроумни финансови хватки, за да подобрят своето економическо ситуация. Сега ще спра на този последен слайд. А реалният индикатор за рентабилност и ефективност са оперативните резултати, а именно оборот, оборот минус оперативния разходи. Вадят се а, субсидиите, е, виждате, че е, има подобрение и фирмата на печалба, а, макар че Риболова е само 2% от дейността на тази фирма. Тя доста добре се справя в скъпеж, 83%. Ако погледнете Дюлем, а, чакайте малко сега, а, ще 22, 25%. Това е процента оборот. Ако видите, че една фирма, занимаваща се риболов, губи 25% като оперативен резултат, това е 25% от оборота, това означава, че риболова сериозно не е просто нерентабилен, защото това е очевидно според мен, а просто е неосъществим. И аз залагам, че а, Дюлеп или ще фалира или нещо такова. Моля ви се. Съжалявам много, ще трябва да ви отнема думата, казва а, председателя. Искам да кажа, че някои от супермаркетите се изтеглиха от продажбите на дълбоководна риба. Благодаря. Много съжалявам, че се наложи да ви прекъсна, но нямаме време. Господин Либерато Фернандеш има думата. Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Добър вечер. Искам да започна с благодарности към всички вас за това, че ме поканихте да говоря пред вас и да споделя експертното си мнение. Искам да благодаря на Европейския парламент наистина за възможността, която ми дава да говоря днес по препоръките, свързани с дълбоководният риболов в Североизточния Атлантически океан. През 1984 година е създадена организацията Моя кооператив, а това е малко преди Португалия да се присъедини към Европейският съюз. Само четирима от членовете на кооператива имат корабчета, които са над 4 метра дължина. което означава, че те не могат да се отдалечат на повече от 12 мили навътре в морето. 70% от нашият флот, риболовен флот, а разчита на улова от по-големите дълбочини около Азорските острови. 40% от рибарите в нашия кооператив са с съответните квалификации за дълбоководен риболов. Например, те могат да приготвят, да разработват и произвеждат дълбоководни риболовни съоръжения, могат, сертифицирани са за обработката на уловените дълбоководни риби за износ. Искам да ви дам една обща представа за това какво означава дълбоководният риболов в трите области около Азорските острови. Какви са основните характеристики на този район? След като беше създаден регионалният консултативен съвет за тази част от Европейският съюз, ние получихме възможност да видим колко големи, колко много са а, общите ни неща между Азорските острови, острови и Мадейра. Ние сме заобиколени от много дълбоки води, което няма нищо общо с риболова при континенталния шелф. Има много големи флуктуации в наситеността с определени видове риби. Азорските острови се намират между 6 и 8 са всъщност 6 или 8% от улова на Португалия като цяло. Което означава, че а, азорските рибари са с много ниска продуктивност. Риболовните области, които не са дълбоководни, са твърде много отдалечени от крайбрежието на Азорските острови и рибарите в нашия кооператив не могат да ги достигнат. под двойна зависимост са нашите рибари. Първо, зависим от наличието на рибни запаси за дълбоководен риболов, а освен това ние зависим изключително много от риб, риболова, от рибарството като цяло. Ето тук на тази таблица се опитвам да ви покажа как за последните три години нашите количествата от нашия улов са намалели с една трета. Имаме 20 риболовни кораба в Азорските острови, които ловуват а в а, по крайбрежието на Азорските острови и на Мадейра. Също така а, риболовните кораби от Мадейра ловуват и в нашите териториални води. 4-5 са Видовете риба, които ловим. Черната риба сабя, например. Това е един от видовете, с които експериментирахме. Това е риба, която започнахме а, на търговски начала да ловим едва този век. В Мадейра около 60-70% от общия обем а, улов а, се дължи на черната риба сабя, докато при нас не е така. Неконтролирания риболов в международни води има много силен ефект върху дълбоководните зони и популациите от риби както и върху целите екосистеми, коралите, сюнгерите. Азорските рибари и рибарите от Мадейра продължават да се борят да задържат обемите на улова – въпреки че са намалели запасите. Няма квоти, а, които да са определени за някои от видовете риби, които ловим. И да qual dependem cerca de 3 mil marítimos. A cota nacional dos berics foi fechada no ano passado, em julho. Миналата година достигнахме до края или изчерпахме квотите си за някои от видовете риби още в средата на юли. Някои от нашите риболовни кораби ловят и в а, из, свободните търговски а, зони. Ето виждате ги тук в тъмно синьо. Обаче в тези зони има и руски а, кораби, и фариорски кораби, и кораби на държави членки от Европейския съюз. И ние усещаме твърде големия брой присъстващи кораби по количествата улов. Освен това, някои от а, екземплярите черна риба сабя, която ловим, а, са а, наранявани или а, убити от сблъсъци с кораби, с съоръжения. Аз не смятам, че а, Португалия извършва някакво дълбоководно Тралене. но мога да кажа, че за нас в Азорските острови черната риба сабя е изключително важна. Nordeste a partir da latitude das Canárias. Espécies como espada при. Цялата област от Канарските острови до нас трябва да бъде включена в системата за по-строг контрол, особено по отношение на прилова и изхвърлянията. Данните, които имаме, показват, че някои а, видове риби са около Азорските острови и Мадейра са ударени много силно, т.е. наличностите, запасите рибните са намалели значително. Ето защо ние подкрепяме идеята за включване в регламента на конкретни изисквания, а за дънния риболов – и дълбоководният риболов. И се надяваме, че Европейския парламент, комисията и съвета ще вземат необходимите мерки, които да бъдат прилагани стриктно от държавите членки, защото е много спешно разрешаването на този проблем. Смятаме, че що се отнася до дънното тралене, Азорите са един добър пример. Направихме едно проучване през 2001 и 2002 година. В продължение на по няколко месеца всяка от тези две години. И това, което всъщност направихме, беше очевидно необходимо, защото беше научно доказано с факти, колко разрушително е въздействието на дъното тралене за екосистемата и рибните запаси. за доста от тези видове, най-вече за атлантическия големоглав. 7 тона прилов на черна риба сабя беше установен, което само по себе си е красноречиво. Нещата не могат да се променят, разбира се, до утре но ние искаме да се направи необходимото, така че риболовните кораби на Европейския съюз и на други държави извън него ще спазват правилата. Трябва да има план. Трябва да има план за прекратяване на дънното тралене, защото рибните запаси само страдат от това. Шестотин кораба и 3000 рибари ловуваха около Азорските острови в Атлантическия океан, но много от тях нямат нищо общо с района. Идват от много-много далеч както каза и преждеговорившия. Тъй като това се случва на много големи дълбочини, ние не можем за, за, да заснемем или да видим със собствените си очи размера и мащаба на разрушенията, които оказва този тип риболов. Благодаря ви много, казва председателя. Господин Кадек иска думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на двамата оратори, на господин Фернандес и на госпожа Новен за техните изложения. Може би няма да се изненадате, че искам да направя няколко бележки. Първо към госпожа Новиан Бях изненадан. Госпожа ние обикновено не поставяме под въпрос предприятията и начинанията. Вие сте забелязали още от самото начало, че е, нашите експерти са общо заето генералисти. Те са с общи познание тук не сме ние съд, за да ви съдим. Казвайки това, вярно е, че очаквах от вас нещо, което да бъде малко по-конкретно във връзка с това френско дружество. Но Честно казано, ви дадохте, струва ми се, други доводи тогава, когато правите счетоводен анализ, аз не се съмнявам за ваши, във вашите таланти, но мисля, че този анализ е тен, претенциозен и той е успорен до много голяма степен. И в заключение искам да кажа, че малко ми е трудно да повярвам, че това дружество е съставено само от филантропи които а, използват риболовни кораби само за да губят пари и са назначили няколко стотин души. Има някакъв елемент, който някаква подробност, която ми се губи, някакси малко трудно мога да повярвам, защото става дума за предприемачи, а тяхната задача е да а, генерират печалби. Така че малко се усъмнявам в а, вашия анализ. Това исках да ви кажа. Наистина, че можем наистина да посветим цяла вечер на този въпрос, но съжалявам наистина, че тук ние насочваме атаката само към едно предприятие. Благодаря, господин Кадек. Нека да се опитаме въпросите да бъдат кратки. Благодаря ви да кажа, че съм изненадана и тъжна, че в изказванията се показах е, атаки към едно френско предприятие, което е лош вкус. Аз се питам за начина по който се подготвят това изслушване. Ако искам един социално-економически анализ, и капиталистическата работа на едно предприятие, това трябва да бъде направено от економист, защото това, което чухме е, а, че е един човек, който не е економист, и също така се говореше за помощите, които се дават в 2003 година на всички френски предприятия. Също така на второ място се говореше за рентабилността на предприятията, както каза господин Кадек. Става дума за 300 хиляди 000 евро печалба и на този, в този аспект не се говори много за социално-економически аспект на проектите на управление. Искам да запитам възможно ли е това, може ли да имаме оценката на въздействие, колко кораби са включени, поне да имаме някаква представа. Благодаря. Аз ще ви защитя като британец, който, както знаете, британците хвърлят, наливат пари в, пари в Европейския съюз и искат да знаят къде отиват. Вие всъщност отворихте, отпушихте бутилката. Аз зная, че а, французите също така искат да получават субсидия. Какво правите вие? Давате пари на хората да отидат и да, да, да се крират, да замърсяват океана. Направили ли сте изчисления какви са субсидиите на отделно лице. А, а, по, защото по-добре дайте им парите и да правят с тях каквото искат. един друг представител, който показа една малко изкривена карта на света, това там имаше някакви данни за риболова, дали това е на глава от населението, например, от Съединените щати сигурно на тази карта ще имат незначителен риболов, ама те и те ядат риба. Разбира се, така както изглеждат нещата, ние не сме разбрали някои неща. То е, нещо съм просто, което искам да кажа. Шокиран съм. От една страна имаме един економически отрасъл, е, дълбоководния риболов, който, например, аз цитирам примера на Франция, но това може да бъде казано и за други държави, които са лидери в тази сфера, Испания, Португалия, например. Но ние даваме едни много тесни примери. Няколко кораба, няколко десетки служители и в крайна сметка някаква економическа рентабилност, която е спорна. Говорим за субсидиите, числата са публикувани тези предприятия правят някакви благотворителни дейности, но ние не сме двигателя на този процес. Това е един много намален модел и този сектор представлява значителна заплаха за морската околна среда и за дълбоководните видове, както и за търговските видове за, а, е, а ние искаме да спрем увреждането на екосистемите. И искам да кажа, че нашият избор всъщност не е нееднозначен. Госпожа Фраг. Благодаря много. Нямах намерение пак да вземам думата, но искам да коментирам думите на изказалите се преди мен. Първо, госпожа Тома е права. Първо, единия проблем е Един от проблемите е качествен, а не количествен в това предложение на Европейската комисия. Значи Става въпрос за данните, е, за економическия ефект, е, за на колко е голям този флот и така нататък. Трябва да знаем и е, субсидиите, и изобщо всичко, което може да се окаже като в последствие, че е резултат от това предложение на комисията. Второ, не може да говорим за въздействието само а, върху а, риболова, който е а, целенасочен, защото това предложение има въздействие върху прилова. Не бива да упростяваме ненужно темата, защото темата има много широк обхват и не е целенасочена много ефективно ще се отрази сериозно на а, риболова в общностите води, улова и прилова, флота. И за това смятам, че трябва да направим необходимия и надлежен социално-економически анализ на въздействието. Трябва да се анализират всички данни. Това е трудно. Искам да ви кажа, че обхватът на темата е много по-широка, а не това, което в момента разглеждаме. Много бързо. Ще отговаря на госпожа Фрага, защото наистина нямаше, тя казва, че няма данни за економиката. Ето сега ще ви зачита тук. 300 от работещите на борда на риболовни кораби работят и в други сфери и така нататък. Има такива данни, просто не сте ги поискали. Имаше няколко въпроса към вас. От реакцията мисля, че данните, към които насочихме вниманието ви, са много интересни, защото получихме реакции – аз ще кажа. В отговор на господин Кадек на френски, мисля, че би било добре да се направи нещо по-различно. Тук не говорим само за... Също говорим за почти а, а, монопол. Това е един фактор, който е с огромно разпространение във Франция по супермарките и на нас ни се струва. Аз чувам, че вие не сте съгласен, може би за първи и последен път. А, ще е това. Но мен ми се струва, че ако искаме да имаме надежни и прозрачни данни, тази верига супермаркери всъщност са свързани с нашите данъци. Ние бихме искали да знаем къде отиват нашите данъци. Вие не сте разбрали е, защо има някаква дейност, е, е, риболовна дейност, която всъщност не е не е благотворителна. Възможно е да има а, флот, е, едно предприятие, което е бенефициер на определена дейност, може да е, има е, някаква много рентабилна дейност, която да компенсира с една не чак толкова рентабилна дейност не сам, но, но това не е жизнеспособно способна дейност. Не може да се накарат риболовните предприятия да финансират някаква група, която има достъп до пазара, като продават рибата на окончателната цена на потребителите. Аз аз а, ние знаем много добре, много си, а, добре си сътрудничим и с вас, и с промишлеността. Нямаме проблем с вътрешния пазар. Аз не крия факта, че тези методи се разглеждат като твърде промел проблематични. Публичните фондове се използват по предназначение. Естествено, не е имало економич... социално-економическо проучване нещата са в сферата на проучванията. Ние бихме желали да направим съвсем конкретни проучвания. Е, не се говори за много грешки. Имаше няколко грешки. Господин Тони Берже е, е човек, кого, с когото може да се консултирате. Господин Дени Берже който е аудитор на едно много голямо френско предприятие. Той може да ви отговори, защото той направи анализ на счетоводните сметки. Аз не съм в способна да направя това. Ние не сме направили изчисления на глава от населението. Вие говорихте за изкривяванията в а, а, картата. А, е, това е защото а, а, говорим само за държавите. Ние сме много изостанали, казва председателя. Просто отговарям. Просто което се опитвам да кажа. Ако обичате, бъдете кратка можете да а, мислите на глас, но искам да ви помоля да се насочите много повече на темата. Това е публичен дебат а, и мисля, че може да се говори. Всъщност, вие ме прекъснахте точно когато щях да приключа изказването си. В заключение, мисля, че ние имаме този проблем не само за нерентабилността, но и за нежизнеспособността на дейностите. Ние ще имаме данни, които могат да бъдат проверени. Числата са в интернет. Проблемите са хвърлени на арената и вие може да работите по тях. Благодаря. господин председател, господин Кадек, ако ми позволите, тук в залата има, отговор, има представители и на обвиненото предприятие. Аз мисля, че той трябва да отговори във връзка с четоводността отчетност. Имаше едно обвинение, което беше направено. Благодаря, господин председател. Всъщност нашата дейност е, това е на три предприятия с 18 кораба. Ние това са различни дейности в различни зони, различни техники, различни видове. Нашите най-рентабилни кораби са унези, които извършват дълбоководен риболов, това носи около 300 хиляди евро годишно печалба. Групата Скапеш има три предприятия, някои дейности не са толкова рентабилни, не са печеливши, но ние има предприятия, например в автомобилостроенето, които не са а, печеливши, но общо взето а, всъщност се им, има нерентабилни дейности и също така ние правим всичко, за да подобрим нашата практика. А, в, за останалото всичко е в интернет. Господин Радос. Е, е, Давам ви една минута съвсем накратко. Ами, много се развълнувах а, това изслушване. Имам въпрос към представителите на а индустрията и към учените. Ако всичко правилно съм а, разбрала, значи а, тези дълбоки а, тралове са а, много зловредни. Добре, тогава искам да попитам а, а, индустрията, защо тогава не ползвате парагадите? А, защото това, което ползвате, унищожава природа за 500 години напред. Мисля, че ако на другото приключим, ще дадем възможност и на този въпрос да се отговори, но сега минаваме към четвъртия панел – господин Франсис Adelante. Okay, thank you very much for inviting me. Um, I'll try and introduce... Благодаря. Малко ще привнеса, надявам се, още е, е, наука в този дебат и ще говоря за бъдещето. Аз съм биолог, работя в Марин е, Скотланд а, което се финансира от шотландското а, правителство, но имаме е, също проучвания, възлагани от ИСЕС. Не сме говорили много за НИАК, която е Северноатлантическата комисия за, в рамките на економическата зона на Европа са попадани, е, са показаните области, които виждате на картата. Talking about a very diverse community of fish that live out in these deep water areas, <clears throat> well over 200. Имаме много голямо разнообразие на рибни видове в дълбоко море. Това са над 200 вида. Има много голямо разнообразие от екосистеми, от кал до пясък, биогенни рифове и така нататък. Някои от тях са удобни, подходящи за устойчив риболов, а други не с на, по-голямата дълбочина в морето намалява а, скоростта на живота. 500 метра а, пада светлината, има по-малко светлина, оттам падат всички жизнени процеси. А в резултат на това уязвимостта на тези видове и микросистеми към а, вредни въздействия се увеличава. Всички знаем какви са проблемите с дълбоководния риболов. Знаем, че се е, преексплуатират някои видове, а, като например Северно-Атлантическия големоглав, някои други, които виждате на картинка, но не сте ги чували като например различните видове кочки, колискатове, гладкоглави и така нататък. Това са местата, където се намират коралови рифове, а, конгрегации от дълбоководни сюнгери и морски пера. А, какво може да се направи? Първо трябва да има нормативна база, която да насърчава постигането на уст... и запазването на устойчивост. На второ място защита на уязвимите морски екосистеми. На трето място нужна оценка на екологичния статут на тези дълбоководни екосистеми. Ако вземем първата точка, която е за нормативната база и, и осъществяването на риболов. Трябва да се намали риболовното усилие и да се засили проследяването на риболовните съдове, да се забрани а, по целенасочено ния лов, улов на уязвими видове, да се а, замърсяването на... и да се намали изхвърлянето на уязвими видове. През а, изминалите години събирани някои данни, виждате, че около 50% пада риболовното усилие. А, за 10 години а, в червено са показани траулерите, всички съдове са съоръжени с ВМС и има за Брана да се е, е, изважда на суща прилова от, морски, от кочки акули. М така че е, и забрана за използването на хрилни мрежи. Така че доста неща са е, постигнати. Така тези системи, за, е, където имаме еко уязвими екосистеми, трябва да се защитя защитени. Знаем къде са те има, например, дълбоки части в подножието на континенталните а, възвишения, където има прекрасни коралови градини. Но може да имаме и други области, като например ето този кален а, склон, който не е толкова явно на нуждаещ се от закрила, като прекрасни коралови градини. Какво се прави по стъпка номер 2 след като започна програмата Натура 2000? Бяха пред действия за защита на уязвимите екосистеми. Ето тук погледнете на запад от британските острове а, дар, а, възвишенията Дарвин, Хатън Банк, който е също е има затворени за риболов по, части, също така в Антендорн, в средата на Атлантика. и има и някои по-малки, като Алка Чучо и Ледануа в Испания. това обаче не е съвсем безпроблемно, защото по някакви причини тази година януари изтече забраната върху затворен, върху риболова в някои от досега затворените а, области. Не знам защо не е лошо да се види и дали не е необходимо тя да се продължи. Освен това, трябва да се осигури защита на пропорционални представителни чаководните местообитания. Шотландия излезе с предложение за мрежа в която се включат поне 6 области в дълбоко море, за които да бъдат защитени като природни обекти, а поне в бъдеще. Трета стъпка да се подобри научната основа. Както се уверявате, като цяло няма достатъчно по обем научни данни за проследяване на развитието и миграцията и движението на дълбоководните видове. Но напоследък се правят такива проучвания. Няма подкрепа от страна на неавка за разработка, за разработки, от, които да водят до оценка на въздействието, нещо, което Европейския съюз трябва да поправи. Има различни проекти, видяхте някои прекрасни снимки на, на батиметрия като тези, но някои от най-големите противоречия – а, и затруднения, с които аз съм се сблъсквал, е достъп а, до ВМС. E има много големи затруднения, когато искате да ползвате този вид данни. Това трябва да се промени и накрая. По отношение на а, рибата, а, чухме много в проекта Deep Fishman се говори, че има стабилизация и подобряване в някои отношения. В Шотландия са проведени изследвания, които сочат, че има за някои видове стабилизация, за някои подобрения, за някои влушения. Е, ето няколко примера. През последните 12 години има нарастване на глава множество на главите а, а, видове, а за португалската кочка акула обаче няма а, такава промяна. Нивата остават много ниско. Ниски не се подобряват. Какво ще кажем за местообитанията? Местообитанията понякога биват затваряни по няколко причини. Има няколко проучвания, за които говори господин Уивър. Има хубави примени примери. Това е същата зона, която е затворена. Това е северо-западната затворена зона. Това е обект на наблюдение чрез видеосистеми. Имаме данни за VME, това е батиметрия, така при по голямо увеличение, да, може да видите ето такива видеоизображения получаваме около 700 метра коралов а, риф а, в а, вид, който е недокоснат. Може да видите а, самите корали доста на широко пространство. И така дали тези дейности са достатъчни, за да се превърне дълбоководния риболов в екологично устойчив. За сега или по, в скоро време, поне би трябвало да е така, защото ние трябва да кажем, че е добра защита в Европейския съюз и водите от неавкр. Но дълбоководните видове, като дълбоководните акули, например, не са включени в редица мерки, които се прилагат за, за уязвимите екосистеми. Понякога установява, че в а, а, пояса между 1000-1500 метра се получават върхови стойности на биомасата. А, което означава, че най-голям риск е там да има големи количество от нежелан прилов. Какво да се направи? да се ограничи дълбоководният лов чрез тралове а, за тези видове. Това няма да навреди на използването на трала за други видове, като например за морски дявол, пегрим или за а, хек. Какво ще направи това предложение? Ще ограничи стимулите за, тра, за използването на тралове в тези води, където преобладаващите видове са дълбоководни. Ще можем ли да използваме и e за и да оставим да се възстановят уязвимите системи. Някои от тези области, които ви показахме на снимките, са под 1500 метра. Ние не смятаме, че тези мерки ще се отразят навсякъде еднакво и добре. Но тъй като аз говорих за разликата и биомасата, която е най-богата между 1000 и 1500 метра, тя ще бъде засегната, ако се ограничи там риболов. Има альтернативни способи за риболов, като, например, парагади, които не са непременно много по-добри, тъй като при тях се улавят също акули и като цяло също се увреждат тези уязвими системи. Така че цялостния поглед също е полезен. Това искам да кажа. Искам да подхвърля няколко идеи за евентуални альтернативи. Ето някои от проблемите, които виждам. Списъка от видовете в Анекс 1 включват видове, които могат да се лавят, да бъдат обект на риболов и въпреки това да се възстановяват, като тези, които виждате на картината, като например, лим и черната риба сабя или сината молва. И така искам да ви благодаря на най-различни езици. Благодаря. Накрая Мато Джиани който пак получава думата в най-събрано вид, ако може. Извиняваме се за това, че така ви караме да бързате. favor of the Que ya, antes de dar la palabra, ya digo, no más. Преди да дам думата на господин Джани за не повече от 10 минути, искам да кажа, че преводачите се съгласиха на още 10 минути, така че ще успеем да си свършим работата, надявам се. Благодаря, господин председател. Наистина се радвам много, че мога да говоря за, тези, за този толкова важен въпрос. Аз съм консултант на коалицията за дълбоководен риболов и вие предполагам сте запознати с нейната а, работа. Работя и за ФАО. Публикувам съм поредица от доклади по отношение консервацията на дълбокоморските екосистеми и видове. Бил съм два пъти във вашата комисия през 2004 и през 2007 и затова се радвам, че отново ме каните. Бил съм а, а, риболовец на, в търговски мащаб в продължение на 10 години, преди да започна да се занимавам с, а, тази по-специализирана консултантска дейност. Консервацията на а, дълбоководните обитатели а, означава устойчивост на риб, риболова, спазване на изискванията на международните закони или законите по международно морско право по отношение запазването, защитаването и консервацията на морските организми управлението на рибарството и управлението на въздействието от рибарството върху екосистемите. Това е най-важното. Четири ключови резолюции бяха прияти от, генералното, от Общото събрание на ООН, като две от тях касаят намаляването и свеждането до минимум на пораженията от човешка дейност, свързана с рибарството, създаване на основани на, фак, на научни факти области с стрикно определени граници за а, забрана на улов, след това анализ и оценка на наличните рибни запаси, не само на тези видове риби, които са от търговско значение. Какво означава Общото събрание на ОНЕ? Това е просто една голяма група хора, представляващи всеки своята собствена страна, така както са и държавите членки а, тук в европейските институции много активно участваха всички представители на държавите членки на Европейския съюз в преговорите по постигането на документа, за който току-що споменах. Консенсус, единомислието а, а, трябваше да бъде постигнато в рамките на дискусиите и преговорите в Общото събрание риболовните дейности трябваше да бъдат определени в съответствие с риска, който носят по отношение отрицателното въздействие върху рибните запаси. Има споразумение по рибните запаси на ООН и поредица други такива, както вече казах, четири на брой са най-важните – поредица от разпоредби са включени в тях по защита и запазване на биоразнообразието, за рибните запаси, защита на местообитанията, дълбоководните местообитания също така. Това са ключови неща, И всичко това са инструменти а, з, з, в помощ на консервацията и опазването на дълбокомърските екосистеми. Има международни води, има дъл... големи дълбочини в а, а, световните океани. Например, в Североисточния Атлантически океан а, има доста поражения, които като а, пример едва ли не могат да служат. А, ФАО, под егидата на ФАО беше проведено едно изследване през, от 2006 година, беше постигнато през 2006 година едно споразумение между държавите, които а, имат развит а, дълбоководен риболов. А беше направена, разбира се, преди това оценка на въздействието, за да могат да бъдат предоставени фактите на държавите. Две години продължи процеса на преговаряне с активното участие на ФАО а, и на а, ОНЕ и е, разбира се на най-големите риболовни нации. А в, а, е, като резултат от това бяха изработени насоки на ФАО за дълбоководният риболов. Това е продукт, разбира се, на един много продължителен и интензивен процес на преговаряне. Разбира се, бяха включени и критериите за провеждане на оценка на въздействието и поредица други а, ключово важни полета решение 64 а, 2 и 2 а, също имат своето значение в тази връзка. И така, без да навлизам в подробности относно насоките а, за оценки на въздействието, само ще кажа, че а, се изисква идентификацията и решаването на проблемите, които касаят дълбоководният риболов. Има и няколко регламента на Европейския парламент, който бих, е, които бих искал да изброя през 2002 година за а, дълбоководния е, режима на дълбоководен достъп, а, след това квотите, а, след това е регламент на съвета от 2005 година, забраняващ дънното тралене и хрилните а, мрежи а, около Азорите, Канарските острови и Мадейра. Но а, липсва една регионална организация, която да регулира а, а, риболовното усилие и да контролира спазването на постигнатите споразумения. Науката и дълбоководният риболов а също и дънният риболов. Това е, не, е, е, това е една връзка, която е много силна, защото а, науката все повече успява да проследи а, пораженията, които нанася този дънен а, риболов а, върху екосистемите. През последните 10 години това, тази сфера се развива много бурно. Тук трябваше да има един много широк и богат набор от красиви а, снимки на а, дълбок, дълбочините на океаните и моретата а, с примери на прекрасна а, коралова градина и така нататък, но за съжаление не се получи. Между 30 и 50% от кораловите полета, които а, са в студени води, вече са разрушени, вече са загубени и няма много голяма надежда за тяхното възстановяване. Ето тук тези екселски таблици могат да ви покажат какво е направено т.е. какви са резултатите а, от а, траленето в е, е, а, територията на Ирландско море, значителното разрушаване и други. 77 вида риби е имало в дълбочинният пласт между 500 и 1500 метра. 69% от тези запаси са изчезнали, от тези 77 вида риби. Но няма регламент, който а, да налага някакви разпоредби, някакви правила а, за онези видове, които не са от търговско значение, видове морски организми. Има видове, които са просто винаги в прилова, но това ги разрушава. През, през а, призмата на най-новото, което беше казано от Deep Fishman и другите представители, се оказва, че все пак има някаква надежда за дънните а, видове риби и други морски организми. Какви са правните препани камъни? В продължение на много години 750 хиляди подписа бяха събрани за да се направи нещо за защита на екосистемите в дълбочинните сфери на моретата и океаните. А, учените, разбира се, настояват много отдавна, а, обаче супермаркетите си реализират своята политика. Ричард Бренсън, например, а, дава своя дял в а, тази битка. Около 500 подписа а, бяха събрани а, докато дойда тук, отново в защита. И накрая искам да кажа, че Общото събрание на ООН е през 2015 година отново ще а, заседава и взима решение по този а, въпрос. И аз предполагам осъзнавате колко голяма е ролята на Европейския парламент в този процес за да бъде резултата добър, както можете и да си представите, доста препоръки има. Да се е, изисква оценка на въздействието за всички а, видове дъл, дънни риби и морски организми, а не само тези от търговско значение, да, за да може да се вземат необходимите мерки за намаляване на прилова. Също така, се разбрахме, че има поредица от други въпроси, а е, поредица от въпроси, за които си струва да говорим на отделна конференция. Благодаря ви, прекъсва го председателя. Имаме 2-3 минути, за да дадем думата на господин Арсенис а, отнени по... за няколко заключителни слова, отнени повече време, отколкото си бяхме предвидели. Твърде много а, изказвания бяха предвидени, пък имаше и няколко а, непредвидени. Благодаря ви, господин председател. Всички, които се изказаха, а всъщност питаха едно и също нещо все пак. Каква е целта това беше един много разгорещен дебат, много разгорещен спор и наистина виждаме колко голям е интереса във всичко това. Целта е да се изработим дългогодишна стратегия за опазване и възстановяване на дълбоководните на видове риби. Да видим как можем да разработим а, безопасни риболовни съоръжения за да можем да продължим да извършваме риболов. Да бъдат а, а, мрежите, например, а, не само екологич, екологосъобразни, но и економически изгодни. А, и това се отнася както за окото на мрежата, така и за а, парагадите и за всички други съоръжения. Също така трябва, а, поговорихме и за определянето на ОДО, но не трябва да забравяме, че това не е единствената цел в предложението на нашата комисия. Учените ни а, предложиха а, факти а, за, по отношение на това каква огромна разлика могат да предизвикат а, а, подмяната на траловете с един по-екологосъобразен вид. Благодаря ви, господин Арсенис, казва председателя. Благодаря на всички. Край на заседанието. Да, по точка разни. Да, благодаря. Благодаря. Исках само да, за, да попитам колегите дали смятате, че ще бъде добре да се отложи крайния срок на регламента с Миорката. Бяха повдигнати редица въпроси по време на заседанието на комисията. Крайният срок е понеделник. За мен ще бъде много добре да имаме още малко време, за да се срещнем с докладчиците в Сянка преди крайния срок. Ако можем да да го отложим, но не с една, мес... Е, с една седмица, но и с един месец. Има ли някаква пречка някой е, да е против? Добре ще потвърдя официално а, датата. Няма други въпроси. Следващото заседание е на 20 март сутринта и след обед и след това на 21 след обед. Благодаря на всички. Председател любезно благодари и на преводачите.